Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. Сега ще подпишем междуинституционалното споразумение за по-добро нормотворчество. Ще го подпишем ние, трите институции, парламента, съвета и комисията. Искам да благодаря на другите две институции. Първо на министър Хенис Плашард. Радвам се, че сте тук, за да подпишете. Освен това, искам да приветствам и господин Николас Шмидт, представителя на Люксембургското председателство. То положи много усилия. Уважаеми господин председател на комисията Юнкер, искам да благодаря и на вас и на заместник председателя Тимерманс. Вие отдадохте много време и усилия на всички тези преговори. Искам да благодаря и на колегите от парламента, на евродепутатите, които превърнаха това споразумение в любима тема. Мисля, че това споразумение вече ще бъде крайъгълен камък в нашите отношения. Искам да благодаря най-сърдечно и на господин Гифер Ховстад за положените усилия. Искам да го поканя тук, за да участва в церемонията по подписването. Моля да дойдете тук отпред заедно с госпожа Хенис Плашар и да подпишете.